Ще го прочета на чешки. И така. Протокола от днес, днешното заседание ще бъде отобрено на следващото заседание, ако няма възражение. И резолюциите ще бъдат предадени на съответните органи. Пре... Пожелавам ви приятно връщане в, в дома и благодаря